След като нямаме допълнителни изказвания, минаваме към следващата точка от дневния ред. Добре дошъл на Франс Тимерман, заместник-председател на Европейската комисия и на госпожа министъра относно изявление на съвета и комисията за принципите на правовата държава и основните права в Унгария, развой на събитията след септември. Госпожа Чотта е, вземе, ще вземе думата от името на съвета. Имате думата. Президент. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми господин е, комисар, общите ценности, човешко достоинство, е, свобода, е, демокрация, е, човечност, е, е, права на човека, е, това са основните градивни камъни на е, Европейския съюз. И ние трябва да ги защитаваме, така както това е ставало винаги в историята на ЕСА. Ние винаги сме се застъпвали в Румъния за всички тези ценности, които са от толкова съществено значение за Европейския съюз. Като имаме предвид член 7.1 от договора на Лисабон, е, въпросът за ситуацията в Унгария бе разгледан, е, бе разгледан е, от съвета през октомври, ноември и декември 2018 година. През декември съветът по общи въпроси получи писмен отговор от Унгария във връзка с разискваните въпроси и предупреждението от страна на комисията, че може да се започне процедура за неспазване на договорни разпоредби. Междувременно вече ние продължаваме с проучването на мотивираното становище и предложение на парламента за продължаване на тези стъпки и започване на процедурата. Ние бихме искали да информираме парламента за последните събития. Действително, споделяме притесненията, изразени от парламентаристите в Европейския парламент. Нека в заключение да кажа, че е, нашият ангажимент е, за защита на ценностите в Европейския съюз е, продължават е, е, да въжат с пълна е, сила и ние ще направим всичко възможно, за да ги защитим не само на думи, но и на дела. Благодаря ви. Благодаря. На заместник председателя на комисията господин Тимерман. Благодаря на парламента за това, че включи положението в Унгария в днешния дневен ред. Последния път, когато обсъждахме положението с върховенството на закона в Унгария, беше на 11 септември миналата година. На следващия ден Европейския парламент прие резолюцията си, с който се приложи е, член 71, а именно производство срещу Унгария. Когато обясних тогава, е, комисията споделя значителна част от безпокойствата, изложени в причините, изложени от Европейския парламент, най-вече основните права, корупцията, отношението към ромите, както и независимостта на съдебната власт. Днес искам да ви е, съобщя какво стана междувременно а именно от септември насам, а именно какво точно направи съвета. Първо, е, както казах още през септември, за разлика от Европейския парламент, комисията по силата на договорите има право да започне производство по нарушение и в случая на Унгария е започнала много производства, свързани с ценностите. Комисията е решена да използва в максимална степен властта си. Миналата седмица комисията реши да изпрати становище по така нареченото законодателство е, спрете Сорос. По този начин се квалифицират наказателно е, дейности, както искания на убежище и ограничава в допълнителна степен правото за искане на убежище. Е, властите на Унгария в момента разполагат с два месеца, за да отговорят на писмото на комисията. В противен случай комисията може да отнесе въпроса до Европейския съд. Нещо повече, миналата година през септември правителството и парламента в Унгария промениха е, трудовия кодекс. По този начин се въвеждат значителни ограничения. Комисията в момента разглежда доколко новия закон съответства на европейското законодателство и в частност директивата за работното време. Поиска допълнителни пояснения от унгарските власти. В, отговор, в светлината на решенията, които ще получи, комисията ще реши какви стъпки ще предприеме в последствие. През декември чухме, че Централно Европейски университет капацитет трябваше да се премести и трябва всички акредитирани програми да се преподават в Виена. Университета трябва да напусне държава членка на Европейския съюз поради натиск от страна на правителството. Това е безпредседентно в историята на Европейския съюз. Много е тъжно и тревожно, че това става в Европейския съюз, въпреки процедурите, предприяти от Европейската комисия по нарушение на европейското законодателство и и ясни тревоги от страна на партньорите. Говорим освен това и за четири медии, които са концентрирани в едни и същи ръце и те са свързани с управляващата партия. Положението се отежни след последващото решение, за да се освободи това сливане на медии, да няма никакъв контрол Европейската комисия също така наблюдава чрез европейския семестър работата на унгарската съдебна система, организирането на прокуратурата, както и новата съдебна структура. През декември миналата година унгарския парламент прие два закона за административните съдилища Промените ще влязат в сила 2020 година. Жалко е, че няма да е готово всичко това за посещението на Венецианската комисия през март тази година. Становището на Венецианската комисия ще бъде важно за нашата оценка. Освен процедурата за нарушение, комисията има и други инструменти, като одити, европейския семестър, Годишния цикъл на координация на економическите политики. Освен това, комисията следи за изпълнението на препоръките по държави. Необходимо е да се подобри прозрачността, конкурентоспособността, както и доставките. Що се отнася до процедурата по член 7, съжалявам, че до сега Европейският парламент не има възможност да представи мотивирано предложение пред съвета. Каквато и да е позицията на съвета, е ясно, че трябва да се съобрази с позицията на Европейския парламент. Европейските институции би трябвало да проявяват уважение една към друга и да зачитат своята роля – след иск на австрийското председателство, комисията представи в съвета преглед за Унгария, най-вече по процедурата за установяване на нарушение. Това беше свързано с търсещите убежище, гражданското общество, сегрегацията на ромите. Повечето от тези дела са висящи пред Съда на Европейския съюз. Както знаете, унгарското правителство излезе с отговор. Мисля, че съветът разполага вече с всички ключови елементи, за да започне своята работа. Благодаря. Европейска партия. Благодаря много от името на, Френската, на Европейската народна партия, господин Дойч. Благодаря, господин председател. Защо ляво-либералното мнозинство отново се бори да дебатираме унгарския въпрос. Заради извинения отново искате да започнете борба с и битка с Унгария от чисто предизборни съображения ляво-либералното мнозинство отново тръгва на война срещу Унгария. Защо е необходимо това? Съществува един много важен въпрос по който унгарците искат нещо различно. Пряко партиите. Става дума за миграцията. Ляво-либералното мнозинство в Европейския парламент иска да подкрепи миграцията като човешко право, да легализира незаконната миграция, да реши демографското разви, демографските проблеми с миграция те искат да отнемат правото на държавите членки да защитават границите си. Подкрепят финансово НПО, подкрепящи миграцията. Те искат да презаселват, да настаняват, да определят с кого да живеем в нашата страна отправят ни заплахи, заплашват с наказания. А ние, унгарците, казваме не на миграцията, ние искаме да защитим страната и границите си, а с това и външните граници на Европейския съюз. Да не внасяме проблема в Европа, нека изнасяме помощ трябва да отстояваме сигурността на унгарските и европейските граждани чрез премахване на миграцията. Това е единствения ви проблем с Унгария. Четири месеца преди изборите няма никакъв смисъл да сочите с пръст унгарците. Унгарския народ не бива да бъде наказван заради това. Председателят, благодаря. Сега давам думата на господин Вайден Холцер от името на Сирийските демократите. Уважаеми е, господин председател, е, Решението за завеждане на дело срещу Унгария е историческо за Европейския парламент. Не беше лесно. Критуваха ни, че сме се забавили толкова много. Това беше необходимо, тъй като внимателно трябваше да преценим наличната информация, да разгледаме всички, осмислим всички аргументи за и против. През септември миналата година парламента прие това решение с ясно мнозинство. Очаквахме адекватна реакция от е, страна на Унгария и нейното правителство, но нямаше такова нещо. Унгарското правителство, което преди това непрекъснато се намесваше в процеса, от тогава предпо... предпочита да обръща гръб на парламента. Отсъствието им тук дебата говори ясно за това. Те не искат дебат, не искат да разчитат на европейските си приятели. Те ни игнорират, защото ние сме приятели. Те игнорират и протестите в самата Унгария. Унгария се превръща в в фасадна демокрация с влияние върху медиите, върху съдебната система и с заплаха за съществуването на неправителствени организации, включително и за академичната свобода теории на конспирацията заместват е, политическия анализ. На този фон е повече от странно, че все още съвета не предприема сериозни мерки за изпълнение решението на парламента. Не е все едно, че една държава членка непрекъснато се отдалечава от общите ценности. Мълчаливото приемане на подобни съ, подобно развитие означава отказ от европейския проект. Надявам се, че председателството няма да подмине и да отлага този въпрос. Благодаря. Благодаря много на господин Вайденхолцер. Сега от името на консерваторите и реформаторите господин Ван Вистисен. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Интересно е, че парламентът още един път напада Унгария за върховенството на закона и демокрацията. Същия парламент, който реши да лиши от надбавки за пътуване у нези, с които не е съгласен. И тази пленарна сесия ще гласува промени в правилника за работа, които представляват на посегателство от мнозинството срещу мълцинството. Ако не виждате лицемерието, значи сте в Европейския парламент отдавна. Не съм запознат с точното съдържание на обвиненията срещу Унгария, но знам, че страните в този съюз не биват третирани по един и същи начин. Когато има, когато Полицията бие демонстрантите в Каталуния. Парламента не обръща внимание. Когато има демонстрация в Будапеща, това е нарушаване на върховенството на закона. От... Това е поведение, което продължава от, Унга... от Австрия в, в началото, преди 20 години. Онова, което не виждате, е, че непрекъснато нападате у нези, които не ви харесват. А всъщност това са хора, които са избрани по демократичен начин. Срамно е и за Европа, и за Европейския съюз. Благодаря ви. Сега давам думата на Юдит Аржентини от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Трябва да заключим, че от доклада през септември нещата в Унгария само се влушават. Унгарските граждани имат всички основания да излязат на улицата и да разчитат на нашата солидарност. Нека изброя някои от събитията тази есен. Централно Европейския университет трябваше да се премести в Виена – тъй като споразумението с Нью Йорк няма да бъде подписано. Същевременно има нови наказуеми деяния, нов съд, който се контролира от министъра на правосъдието. И всъщност имаше осъден премьер, който получи статут на бежанец от днес за утре – да не говорим, че парламентът прие този трудов закон, който е рубовладелски по характер. Вчера ни разговаряхме с представители и видяхме, че наистина идеята е да се бави работата на съвета. Това не ни очудва. Но разбира се, след като имаме официалното искане на румънското председателство да се направи график. Имайте предвид, че унгарските граждани имат право да бъдат защитени. Европейските гласоподаватели имат право да знаят какво ще направят техните водачи. Така че, моля ви, поканете ме в съвета, за да започнем този процес. Обръщам се към колегите и от НП. Някои са тук, мнозина не са. Оценявам, че подкрепихте с гласовете си моя доклад, но сега трябва да се поеме отговорност. Госпожо Саргентини, времето ви изтече, казва председателят. Благодаря. Думата има Госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. Унгария е прекрасна страна с е, богата е, култура, символизирана от Будапешта. Също се отнася из унгарския народ, но днес е, Виктор Орбан е националист, антимигрант и представител на едно ново поведение в Европа. Това се отнася, той не е единствено на нашия континент. Положението се затруднява, създаден административен съд, медиите са под контрол, междувременно корупцията се шири, а Унгария отказва да се обърне към европейска, да се включи в Европейската прокуратура. Всичко това е в ръцете на Орбан и приятели. Така че тук всъщност се работи по един начин, който се превръща в робство. От още от 2010 година, казвате, следите работата господин Тимермаз, позовавате се на правото и казвате, казвам на унгарските ни на приятели. Няма война. Миграцията е страни, е един допълнителен въпрос. Става дума за европейските ценности. Ние трябва да, да зачитаме тези стойности във всички области. Благодаря е, господин Олаф Стугер от името на НФ. Благодаря, господин председател. Избирателната активност по време на предишните европейски избори беше 37%. На парламентарните избори в Унгария беше 70%. Половината от гласовете бяха за господин Орбан. Този процент е много важен – кой може да очаква 70% избирателна активност? А, това би било иллюзия. Тук се говореше за проблеми в Нигерия, бременност при подрастващите. Това не са основните проблеми. А, господин Орбан говори за сигурно, за сигурността на своите хора. Той се грижи за интересите на своите граждани. Той е министър-председател, който се грижи за своите е, граждани и няма защо да бъде е, подвеждан под отговорност. Имаме ли някакви е, резерва в бюджета, за да финансираме евентуалните последици. Благодаря от името на независимите господин Балчо. Благодаря, господин председател. Режимът на Орбан в Унгария се гради върху корупция и, една фел... и феодализъм. Погазва се върховенството на закона. Злия дух е пуснат от бутилката. Като представител на унгарската опозиция съм убеден, че тази политическа борба трябва да бъде проведена не тук в Брюксел, а у дома в Унгария, заедно с унгарските граждани. Трябва да използваме всеки конституционен начин да свалим режима Орбан. Пред, благодаря председателят. Сега госпожа Барбара Кудрицка. Право е единим ми най-истотнейшим. Господин председател, правото е единственият инструмент, който дава възможност в е, една толкова разнообразна политическа среда, като Европейския съюз, да функционира. Както казваше отец Тишнер, компромисът е душата на демокрацията. Ако подкопаем правото и ценностите на Европейския съюз, ако създадем альтернативен свят – за да преследваме целите на своята политическа партия, това ще бъде края на демокрацията. Не мога да разбера защо унгарските колеги не могат да убедят своя ръководител, че той трябва да се опита да намери компромис и да възстанови основните ценности в страната. Имам въпрос към своите колеги. Не виждате ли, че няма компромис – а ситуацията, а има напрягане на ситуацията с въвеждане на закона за робския труд или не позволяването на висококачествен университет да функционира в страната, би трябвало да има някакви скруполи. Благодаря. Друга думата има господин Сани. Благодаря, господин председател. Преди 30 години в Унгария настъпи дълбока промяна. Хората, които тогава изиграха важна роля, днес са постарели, олегнали. Всъщност феодални владетели. А тогава Унгария беше най-щастливата барака от социалистическия лагер. Днес страната е просто една бедна страна, от която хората нямат права, където положението се влушава непрекъснато, където знанията и уменията не значат нищо. Представителите на властта, властимеющите и различните нейни пазители говорят за агенти на Сорос, за можем да ви дадем подробна информация това са нови, новите роби, но пък това укрепва демократичната опозиция. Господин Бенедек Явор има думата. Благодаря, господин председател. Виктор Орбан не застана пред нас за днешната дискусия. Не е чудно, той няма какво да каже. или би трябвало да се изправи срещу собственото си правителство, или да излезе с аргументи пред европейските институции. Той смята, че днешната дискусия е всъщност предизборна кампания. Аз обаче искам да го попитам от тук. Какво е по-важно от това? Как се отнасяме към европейските ценности? От 9 години вече в Унгария се погазват правата на гражданите. От септември миналата година положението се вложи още повече. В Унгария текат неприемливи процеси. Автократичната система е, има поведението, поведение сходно на управлението на Путин. Какво да направим, за да може, могат европейските институции да осъзнаят каква е опасност? Сега госпо, госпожа Малин Бьорк. Благодаря ви. Положението в Унгария не се е подобрило, напротив, виждаме, че Орбан и неговата партия упражняват все по-голям натиск върху хората, медиите, неправителствените организации и защитниците на правата на мигрантите. Виждаме обаче, че има все по-голяма опозиция срещу правителството и това е добре. Има подкрепа и в европейските държави, и в Европейския парламент. Фидеш се опитват да ни сочат, мен и някои колеги, като врагове. Наричат ни марксисти. Съжалявам, господин Орбан, но ние няма да се откажем. Ние настояваме да има върховенство на закона. Ние ще продължим да защитаваме правата на медиите, жените, мигрантите – и това ще бъде един от най-важните въпроси в предизборната кампания. Ние се застъпваме за върховенството на закона, демокрацията и основните права. Нищо не е по-важно от това. Благодаря колегата Морвай. Благодаря, господин председател госпожа, уважаема госпожо Саргентини. Огледайте се в залата. 751 места и горе-долу 12 от тях присъстват в залата. Е, повечето унгарци. Те са тук, защото обсъждаме Унгария. Осъзнайте най-сетне, <clears throat> че никой не се интересува как се борите срещу Унгария. Загубихте битката, потърсете си друга тема. И понеже обичате човешките права, впрочем, аз също работя в тази област, предлагам ви да се заемете с полицейското насилие във Франция срещу демонстрантите. Там положението е същото, както в Унгария между 2002-2020 година. Убити, тежко ранени, включително с опасност за живота. Така се отнася любимия ви политик – е, към своите съграждани. Захванете се най-сетне с него. Благодаря е, е, с още хора и, и ще, ще взема думата, но има доста хора тук. Уважаеми колеги, ако се чудите защо съм тук, причината е защото като представител на Комисията за бюджетен е, контрол съм притеснена за европейските средства. Ние си мислихме, че ще има повече заетост, по-малко безработица, но се оказва, че не може можем да опазим европейските средства. Има опасно, има проблем с корупция, с фалшиви търгове и по обществени поръчки, с неправилно управление на средствата в Унгария. За нас е проблем че унгарското правителство не предприема нищо или почти нищо за това. Госпожо председател на съвета, много ви моля да започне скоро трилог с комисията, включвайки и Олаф, за да получим а, и подобна информация. И индекса за корупцията в света нарежда Унгария напред предпредпоследно място след Гърция, докато Гърция обаче върви нагоре, а Унгария надолу. Мисля, че Унгария може повече. Това е важна стъпка за доверието, ако се присъединят към Европейската прокуратура. Няма економически развита страна, която да търпи корупция. Господин Тимерманс, обърнете внимание на това и, благ... това и благодаря, че ме изслушахте. Председателят, благодаря много. Госпожо Греслюс, сега господин Петър Нидермюлер. Благодаря, господин председател. Преди няколко дни унгарският министр-председател каза, че аха, в подкрепа подръжниците на Сорос пак ще се събират в Европейския парламент. Да, какво е неговото виждане за демокрацията. Той за това не е тук, за това не иска да застане пред нас. Бои се от демокрацията, от демократичния дебат. За това премахна свободните медии, свободната съдебна система, не предприема нищо против корупцията, която стига и до собствените му роднини, посяга на различни организации и се опитва да наложи авторитарен режим получим. Той не идва в Брюксел, но отива в Белорусия, отива в Белорус, отива в Бразилия и използва само да, всичко това само в собствен интерес. Подобна политика не бива да се търпи. Такава политика няма да бъде търпяна в Европейска съюз. Трябва да го заим ясно. Благодаря. Сега го стопи в Кристоф Хансен. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Ако Унгария днес се присъедини към Европейския съюз, тя дори не би спазила критериите за прием. И Унгария криминализира убежище, кандидати за беженци. Заедно с това Никола Груевски беше прият, за да избегне правосъдието. Дори получи гражданство. Миналата година Унгария беше първата европейска страна, която експулсира, която изгони научна институция. В страната има корупция, както казаха редица колеги. Европейския парламент в продължение на дълги години призовава Унгария да спазва върховенството на закона. Сега действията трябва да бъдат много красноречиви. Замразяването на фондовете за страни, които не спазва върховенството на закона, е необходимост. Обръщам се към съвета. Още колко трябва да чакаме, за да предприемете действия по нашето искане за започване на процедура по член 7. Непредприемането на действия а е подронване на демократичните правила. Благодаря, господин Коелю има думата. Благодаря. Европейският съюз не е само общ пазар. Европейският съюз е съюз на ценностите. Това е залегнало в хартата и в договорите. През месец септември беше последната ни дискусия. Междувременно унгарското правителство затвори издания, медии. Един университет трябваше да се премести. Затвориха се вратите пред бежанците. бежанците и същевременно прекъснате ораторът, защото има технически проблем с превода на английски и на полски. Проблемът е решен. Продължете, господин Коелю. Трябва ли да започна от начало? Не, казва председателя от последното изречение – може би ще започна от начало. Господин председател, Европейският съюз не е само общ пазар. Ние имаме своите ценности, те са залегнали в хартата и договорите. От месец септември, когато за последен път обсъдихме темата, до сега правителството посегна на множество медии, национали... национализира ги също така. Един университет затвори, бежанците бяха третирани нехуманно, в опасност е правовата държава. Това е важно и за унгарците, и за всички европейци. Ние трябва да се тревожим и за Полша, Румъния, Словакия и Малта. Там също има такива тенденции. Господин председател, трябва да се реагира. Трябва да имаме инструмент за контрол, който да следи за спазването на основните права и би трябвало европейските фондове да се обвържат с този инструмент. Съветът би трябвало да започне процедурата по член 7, така както го задължават договорите. Защото правовата държава това не са само красиви думи, това са ценности, които са част от нашата идентичност. Нека имаме смелостта да защитим своята идентичност. Благодаря ви. Съжалявам, че трябваше да ви прекъсна. И сега госпожа Гал. Уважаеми колеги, когато като слуша господин Нидермюлер, си помислих, че всъщност няма значение какво правим, ако унгарския министър е тук или не е тук. Това не е проблема дали е тук или не. Всички ние, колеги, знаем, че е, се подхожда субективно, не обективно и ако трябва да мерим с един аршин, е, срещу всяка държава членка може да бъде заведено е, едно или друго дело. Знаете, че казаното тук не е за Унгария, не е вярно. А, няма закрити университети, продължават да се провеждат курсовете, които се твърди, че са закрити в Централния европейския университет. Всичко това е един фарс. Всички са се надигнали срещу Унгария. Цялата тази дискусия е един смешен спектакъл, устроен от левите и колегите, <clears throat> които, а колегите, които са за миграция, да искат всъщност да да упражнят натиск върху Унгария в тази посока. Госпожа Саргентини каза, че унгарските граждани трябва да имат еднакви права с всички европейци. Тогава е Евро... Трябва, това е правото да ни оставят на спокойствие. Е, спонтанни изказвания, изказвания от залата, господин Чаба Шогор. Ez a mai vita egy újabb bizonyíték arra a kettős mércére, ami... No, poreden primer za dvojnia аршин тук срещу определени държави членки се упражнява постоянен натиск. Унгария постоянно е критикувана за неща, които съществуват и на други места като например наднормения труд или административните съдилища. Но тук има подвеждаща информация за... и се разпространяват фалшиви новини. Не, не смятайте, че ще бъде по полезно, ако провеждаме подобни безпочвени дебати. Няма да решим така проблемите на хората. Помислете за Румъния в университета в Борошваша унгарците, унгарските студенти не могат да учат народния си език. На карта е заложен целият авторитет на Европейския съюз. Това е само предизборна кампания и винаги се сочи с пръст една и съща страна. Благодаря, Хуан Лопес Агилар. Сеньор президенте, Благодаря, господин председател. Господин заместник председател Тимерман, за първи път от влизането в сила на Лисабонския договор, Европейският парламент е одобрил с две трети огромно мнозинство инициативата за задействане на процедурата по член 7, параграф 1 в случая с Унгария, защото отклоненията, които виждаме при това правителство на Орбан, могат да се квалифицират като несъвместими с европейските ценности. Не се зачитат правата на младсинствата и то систематично посяга се на свободата на словото, на академичната свобода – като непрекъснато положението се влушава. Господин Тимерманс, бих искал, когато съветът разговаря с комисията, да се има предвид, че парламентът е гласувал с две трети, че парламентът е поел инициативата. Би трябвало и трите институции да надигнат глас срещу правителството на Виктор Орбан в Унгария. Благодаря, Ружа Тамашич има думата. господин Европска уния заедница... Благодаря, господин председател. Европейският съюз е съюз на различни страни с различни традиции. Нас ни свързват общи ценности, но те не могат да премахнат различията в нашите нагласи и традиции. Ако продължаваме да настояваме за универсални ценности, ще възникнат конфликти, защото едната страна винаги ще се чувства необлагодетелстване. Унгария избрала правителството, което жела и това правителство има легитимното право да избира своята програма гражданите могат да демонстрират мирно, за да изразят своето мнение. Правителството трябва да им осигурява тази възможност и наша работа е да водим диалог с унгарското правителство. Всичко останало трябва да се остави на унгарския народ. И Съюзът не бива да подкопава демокрацията в една суверенна държава. Благодаря, господин Епитидеус. Благодаря, господин председател. Европейският е, съюз е, осъжда унгарското правителство за нарушаване на принципите на върховенството на закона и основните права. Истинската причина, е, според мен, отказа на Унгария да предостави убежище на бежанци. Разбира се, възниква и въпроса с неправителствите, неправителствените организации, които манипулират мигрантските потоци. Според мен това е първопричината за конфликта. Всъщност, унгарското правителство защитава своите граждани. За разлика от гръцкото правителство, което се подаде на натиск отвън и е, пуска мигранти без е, да предоставя възможност на гръцките власти да им осигуряват достойни условия. Това е голямата разлика между Гърция и Унгария. Всеки може да прецени за себе си кое е за предпочитане. Благодаря, господин Лашло Токеш. господин председател. Този дебат е всъщност резултат от натиска, оказан от зелените и техните съучастници. Унгарското правителство вече беше заклеймено в Европейския парламент, но сега още веднъж е на позорния стълб – и то защото имаме промиграционни сили от ляво, които се готвят за избори. Критикуват ни по начин, който не е демократичен. И точно както беше и по комунистическо време, силите на опозицията искат да дестабилизират социалния ред в Унгария. Моля ви, не ги слушайте да живее Унгария, да живее Европа. Благодаря колегата Марек Юрек. Благодаря, господин председател, дами и господа, господин заместник председател Тимерманс когато се предложи дебат за върховенството на закона и демокрацията в Европа, обикновено той казва, ние говорим за Польша и Унгария. Така че аз е, бих се съгласил с вашата идея и бих говорил за е, така наречената процедура по член Върховенството на закона е застрашено от това, което правят европейските власти, защото договорът предвижда процедурата по член 7 да бъде задействана след две след две трети от подадените гласове, подадените, това мнозинство не беше достигнато. И независимо от това, вие започнахте процедурата. При тоталитарните режими, за да започне една процедура, се фалшифицираха гласове. Това, което вие правите, направихте безпредседентно. Либералната демокрация е диагноза на това, което се случва в тази зала. Благодаря. Думата има господин Тимерманс. Опитайте се да дадете отговор на коментарите. Благодаря. Нека отговоря на някои от изказванията. Първо, тези, които казваха, че всичко това е политическа игра, нищо на практика не се е случило – ще отговоря, че става дума за съвсем конкретни проблеми. Ние задаваме своите въпроси и смятаме, че отговорите на тези въпроси са важни, защото ако се окаже, че няма спазване на европейските законодателства, ние ще реагираме. Същевременно Имаме кредитирани програми на Централно Европейския университет, които се изнасят от Унгария и въпреки това се твърди, че нищо не се е променило. Не, нещо се е променило. Над 400 медии са били субект на сливане и никой не е проверил какво точно се е случило. Това са съвсем конкретни неща. След това системата на административните съдилища. Тук също имаме въпроси. Новият закон за наднорменото работно време. Ето и тук има въпрос. И така всъщност стигам до един принципен момент, а именно Има различни извинения за това, че не е спазено европейското законодателство, но Европейският съюз не работи по такива правила. Унгария направи своя суверенен избор да се присъедини към Европейския съюз. Това е нейн избор, ратифициран от парламента и потвърден чрез референдум от унгарския народ. След като една страна е избрала да се присъедини към дадена организация, то е ясно, че трябва да следват договорите на тази организация. Работата на Европейската комисия е именно да проверява доколко държавите членки изпълняват договорите. Тези договори са много ясни. Върховенството на закона е ясно. Това са членове 2 и 19 от договора – разделянето на властите и така нататък. Това проверяваме ние. Ние не водим битка срещу държавите членки, които не желаят мигранти. Ние не атакуваме демокрации в Европейския съюз. Не, ние искаме държавите да поемат своята отговорност, след като са направили своя суверенен избор – да се присъединят към Европейския съюз. Това е и задължението на нашата организация. Разбира се, Унгария имаше много ползи от присъединяването си. Разбира се, много държави членки проявиха солидарност тогава към Унгария, за да може тя бързо да навакса пропуснатото време – но освен права има и задължения. И тези задължения са формулирани в договорите. Европейските институции, парламент, комисия и съвет трябва да търсят отговорност, що се отнася до изпълнението на европейското законодателство. Това правим и в случая с Унгария и с други държави членки. Нищо повече, нищо по-малко. Благодаря ви. Благодаря ви господин заместник председател на Европейската комисия и сега ще дам думата на госпожа Чиот от името на съвета. Госпожи и господа депутати, дами и господа, искам да ви уверя още един път, че председателството и съвета отдават голямо значение на върховенството на закона и защитата на основните права. Те са в центъра на нашето внимание. Ние сме готови да ви информираме за развоя на събитията и мога да ви уверя, че председателството ще е, отбележи е, казаното тази вечер. Чухме това, което казахте и сме готови да предприемем е, прагматичен подход. Благодаря ви за вниманието. Е, благодаря на представителя на съвета. Сега можем да, предвижим, да преминем